във връзка с мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Има думата господин Бежина. Господин Бжежина присъства ли? Аз гласувах против този доклад за осигуряването на средства от Белгийския Европейския фонд за приспособяване на глобализацията, защото това е безпредседентен подход, като се има предвид а, на глава от населението. За какви суми става дума? Трябва да се отчита реалния економически контекст, реалните економически потребности, но това не се случи. Подходът е, е произволен Считам, че трябва да определим много строги критерии, защото средствата, които се осигуряват по този начин, не решават проблемите, а са пропиляни средства. Благодаря. Сега пристъпваме към перспективите за програмата от Доха след Министерската конференция на СТО. Господин Камал има думата. Благодаря, господин председател, че ми давате тази възможност да обясня вота си по този толкова важен въпрос. Много от нас се интересуваме от търговията, и как да помогнем на унези в най-бедните страни, за да излязат от бедността. Един от най-добрите начини да стане това е да се помогне на предприемачите в бедните страни. Тези предприемачи искат помощ е, и отваряне на пазара. Ние трябва да ги подкрепим, но трябва да видим какво се случва и вътре в нашите граници. Какви са пречките пред търговията от бедни страни. В много случаи бедните страни гледат на тези търговски изисквания като действие срещу тях, като, например, субсидиите по земеделските продукти, по памука и прочие, Те разглеждат тарифите и така нататък. Ние трябва да помогнем на бедните страни чрез отваряне на пазарите, за да могат те да преодолеят по-бързо бедността. Благодаря. Господин Кемал. Господин Дева. Κύριε έχετε το λόγο, ναι. Господин Дева, имате думата, ако обичате. Още веднъж на английски ви повтарям. Благодаря, господин председател. Ако искаме да противодействаме на бедността в света, трябва да увеличим световната търговия. Ако тръгнем по пътя на протекционизма поради сегашната финансова криза, единственото, което ще постигнем е отлагането на това милиони хора, да изтъкне милиони хора от бедността. Милиони хора могат да умрат. Ние трябва да отговорим на това предизвикателство сега. И трябва да оставим, да не позволим да оставяме наследство ужасяващи условия за милиони хора. Пред нас имам предизвикателството на продоволствената криза, на промяната в климата, всички видове катастрофи и бедствия, които изискват от нас да помагаме на други хора. И отговорът на всички тези предизвикателства е интензифициране на глобалната търговия. Благодаря ви. Благодаря, господин Дева. Естествено, <clears throat> тук това ще се отрази като пояснение на вота. Господин Тарабало има думата сега. Благодаря, господин председател. По тази резолюция за СЕТО и за да възразя на преждеговорившия, смятам, че международна търговия няма да намали броя на хората, които ще загинат от недохранване, ще загинат от глад – не, трябва да се гарантира ефективен селскостопански сектор, който да гарантира достатъчно наброй хранителни продукти. Ние трябва също така да мислим и за чистата вода, за много други мерки, които не се предвиждат в резолюция, за това гласувах против.